c'est toujours le, le compromis, la enmienda de compromiso. Bueno, eh, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de la Comisión de Pesca. Eh... И така, започваме заседанието на Комисията по рибно стопанство. И първо трябва да приемем дневния ред, ако нямате възражения или забележки. Смятаме, че дневният ред е прият. Сега, трета точка е одобряване на протокола от заседанието от 30 ноември, 1 декември миналата година. Няма възражения. Протоколът е прият. Четвърто съобщение на председателя. Миналата седмица организирахме посещение в страната на баските, то беше отлично организирано от госпожа Билбао. Много интересна среща. И между другото, искам публично да благодаря на госпожа Билбао за чудесно свършената работа и добрата организация на това тридневно посещение. И сега стигаме до пета точка от дневния ред – а тя е доклада относно Бялата книга на комисията. И след това, а, а, а, впрочем, ще гласуваме по него. приспособяване към промените в климата. Обсъждали сме вече този въпрос. 4 февруари беше срока за внасяне на изменения. 35 изменения а, са направени. А така че без повече забавяне да минем направо към гласуване. Ние представяме компромисни изменения, а, по които сме се споразумели. Мисля, че по този начин можем да включим това, което искат всички, които са представили изменения, смятам, че е, този, това решение е удовлетворително за всички. Благодаря. Благодаря. Надявам се, че всички сте донесли картите си за гласуване, така че направо да започваме с гласуването. Гласуваме по компромис е, номер едно. Първо параграф 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Извинявайте, в такъв случай, ако не сте готови, ще повторим. Още един път гласуваме по а, втори параграф. Начало на гласуването. Решиха ли си всички проблемите с техническите е, устройства, с апаратчетата? Ако не ви работи апаратчето, моля ви сменете си мястото. Трябва да си включите първо апаратчета, нали? И сега начало на гласуването. Наред ли е всичко? Край на гласуването. И резултата. Единайсет за. Изменението се приема. Това значи, че изменения 1, 2 и 4 отпадат. И в такъв случай стигаме а, до изменението на госпожа Патрао Невес. Гласувайте. Край на гласуването. 7 за, 5 против. Госпожа Льове, има проблем, имате някакъв проблем ли? Извинявайте. Аз не гласувах. Извинявайте, но не гласувах. Добре, по-бавничко тогава. По трето изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И резултатът, изменението се приема. 8 на 6. С 8 гласа за, 6 против. Пето изменение. Гласувайте, моля. Приключваме с гласуването по този, това изменение. То е прието. И сега по втори компромис, начало на гласуването. Край на гласуването. Втори компромис е прият. Това значи, че изменение 6, 7 и 8 отпадат. Девето изменение. Начало на гласуването по девето изменение. Край на гласуването. Прието. Десето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването и резултатът. И то също е измене, е, се приема. 9 за, 5 против. Сега трети компромис, начало на гласуването. Край на гласуването. Трети компромис е прият с голямо мнозинство. Това значи, че изменения 14, 13, 11 и 12 отпадат. А сега 16 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. Четвърти компромис. Шести параграф. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. 17-18 изменение отпадат и сега гласуваме пети компромис, начало на гласуването. Край на гласуването. Пети компромис е прият с 15 гласа за и изменения 22, 21, 23 и 24 отпадат и сега гласуваме 25-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. А, прието. И сега шести компромис. Начало на гласуването. Край на гласуването. А, прият изменение 19. 20, 27, 28, 29, 30, 32 и 31 отпадат. Сега седми компромис. Гласуваме. Край на гласуването. Седми компромис е прият. Сега 33-то изменение отпада. Осми компромис гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Осми компромис е прият. В такъв случай 26 и 35 изменения отпадат. И гласуваме 34-то изменение. Начало. Край на гласуването. А, прието. 8 за, 7 против. И сега гласуване по проекто становището с направените изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. И така. Поздравления, господин Арсенис. 15 гласа за, няма против, единодушно прието. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред размена на мнение с правната служба на Европейския парламент относно правното становище от 13 юли 2009 относно споразумението за партньорско сътрудничество с Марокко в областта на рибарството. Както вероятно знаете, споразумението беше разработено през миналият мандат по искане на Комисията за развитие, на от господин Борел, зелените поискаха да влезе в дневния ред. Трябваше да го обсъдим на последното заседание. и според пресата аз съм саботирала била това обсъждане, но просто нямаше достатъчно време за него. И за това сме го сложили като първа точка в днешния ни дневен ред. Така че надявам се, че думата а, саботаж, не знам кой е, е споменал пред пресата, е съвсем несправедлива. И сега господин Пасос ще ни представи това правно становище. Благодаря. Ще направя едно 15-минутно представяне, ако нямате нищо против. 15 минути. Давате ли ми 15 минути? Само да не ме обвините, в саботаж. Това наистина е един сложен правен въпрос, е, тази спогодба с Марокко за рибарство. В миналото имахме комисии в парламента, които работеха по този е, комитет за развитие и вашата комисия също. Правната служба възприе две е, правни становища. Едното, когато в началото трябваше да бъде сключено споразумението след края на преговорите януари 2006 и въпросът тогава, който поставиха на, нали, на правната служба, беше дали е, регламента, който е, всъщност е, се отнася до това споразумение с Марокко, се позволява риболов в Западна Сахара, дали това отговаря на международното морско право и едно друго правно становище от май 2009 което е раздадено на членовете, което е, бе зададен, за което попита господин Борел. При първото мнение 2006 та имаше разпоредби, според които такива съдове можеха и е, би трябвало да ловуват там и след молбата от 2009 става ясно, че европейски съдове действително е, ловят риба в води, е, териториални води на Западна Сахара. Е, е, тъй като комисията предостави данни на улов, е, направен от е, Европейски съдове в Западна Сахара. Това беше и въпроса всъщност дали, на господин Борел дали това съответства на международното право. Двете правни становища са свързани. Едното беше преди изключването на спогодата 2006, другото след 2009 след като три години вече споразумението беше в сила и действаше. Ако ми позволите, госпожо председател, ще разделя презентацията си на три. Първата част ще се отнася до положението е, на Западна Сахара по отношение на международното право и отговорностите, които има Марокко. Втората съвместимостта с националното законодателство е, по, времето на, по време на случване на споразумението 2006 и третата част, която се отнася повече до вас е за съвместимостта е, на тази спогодба с международното право днес начина по който тя се прилага до сега. Първата част е положението на Западна Сахара, международното право и правния статут на, на Западна Сахара. Знае се добре, че Западна Сахара е не самоуправляваща си територия по силата на член 73 от хартата на ОНЕ. Разбира се, историята на Западна Сахара е дълга. Не можем тук да я излагаме подробно. Достатъчно е да се каже, че е била испанска колония 1884 е, и е останала в испанск, от испански контрол до напускането на Испания на нейната територия от 1976 е, по време на е, тази администра... испанската демокрация Западна Сакара бе включена, включена в списъка на не самоуправляващи си е, територии и е, като такава тя изпълнява задълженията си по силата на член 73 от хартата на ОНЕ. Важно е да ви кажа какво е, е, казва този член. Според 73 е, члена на ООН, които имат отговорност за администриране на територии, чисто, чието народи не са получили пълна мяра, в пълна мяра самоуправление, признават принципа, че интересите на населяващите териториите са от е, е, изключително голямо значение и е, приемат е, задължението да развиват благополучието на населяващите тези територии. Когато Испания се отегли 1976 година, Марокко е, е, и Мавритания окупира тази територия, въпреки борбата на фронта Полисарио 1976 е, е, Полисари обявява независимост. Е, тази независимост не е, познат, не е призната от много държави в ООН. След това 1976 Марокко и Мавритания си поделят териториите. две трети за Марокко, една за Мавритания. 71 Мавритания напуска тази територия и признава Схарската арабска демократична република. Марокко окупира тази територия. Е, те освобождават една е, пясъчна ивица от над 3 метра, дълга е, над 2000 км около територията на Западна Сахара. 1988 Марокко и Полисарио разработват един план за е, населяване на тези, тази зона с помощта на ООН и Организацията на Африканското единство. Плана бе изпълнен, прият от съвета за сигурност за 1999 година и бе сключено примирие. За да бъде изпълнен този план, генералният секретар на ОНЕ назначи специален представител, светален пратеник, както и една мисия на ОНЕ е насрочена, назначена за там. Трудностите с референдума беше трудностите при всичко от това, че трудно можеха да бъдат идентифицирани тези, които имат право да гласуват. В Марокко имаше много преселници, е, които всъщност е, бяха променили демографията на територията и бяха създали огромни проблеми. Хиляди беженци имаше пръснати по околните страни. Друг проблем представляваше обхвата на референдума, дали да бъде независимост или автономия и как, е, е, ако се окаже независимост, да се развиват нещата нататък. Е, след всичко това, госпожо председател, правният статут на територията на Западна Сахара очевидно е не самоуправляваща се територия по смисъла на член 73 от хартата на ОНЕ. Обстоятелство, че Марокко упражнява на практика контрол над по-голяма част от територията, не променя статута кът, статута на тези територии като не самоуправляваща се. И какви са последствията е, по смисъла на международното право? Първото е, че член 73 от хартата продължава да се прилага. Второ, Марокко не действа като административна единица в рамките на ОНЕ, а, а на практика администрира Западна Сахара. Второ, дори Марокко да няма статут на административна единица, е, територията Западна Сахара си остава по, по същество не, не е, самоуправляваща се, което означава, че екс, експлуатацията на ресурсите в Западна Сахара, е, експлуатирани ресурси в Западна Сахара не са незаконни, освен ако разбира се това пренебрегва нуждите и е против ползата на хората в тази територия. Вече в миналото е, са били изключени два договора с Марокко, с чужди компании, когато е, е поставен този въпрос от е, съвместимостта с международното право и генералният секретар на ООН назначи господин Кореал, отговаря за правните въпроси. Той каза ясно, че тези договори сами по себе си не са незаконни, тъй като те не, преди, не, не налагат физическо преместване на националния ресурс, но понад, цитирам, ако по-нататъчно изследване и дейности продължат в тази област, интересите на интересите на, на населението от Западна Сахара, това ще нарушава всъщност принципа от член 73 Тоест, ключовите думи в това юридическо мнение са интересите и желанията на хората от Западна Сахара. Как да се прилагат тези принципи, към, как да се приложат към сегашния случай, т.е. в спогодбата за рибарство с Марокко? Това е втората част от моето представане, именно първо положението при сключване на спогодбата и положението днес. Значи, когато е било сключено, тогава ние излязахме с първото си становище. След сключване на спогодбата, вече не беше ясно дали тя включва водите на Западна е, Сахара. Но приложение 2 от протокола каза, че за е, нуждите на риболова е, е, е позволено на юг от 29-ти паралел, което означава водите на Западна Сахара. Значи в становището от 2006 се казва на практика, че спогодбата за рибарство не е толкова незаконна, включи, сама по себе си незаконна, в зависимост от начина на прилагането и от, Мар... от страна на Марокко. А, при прилагането и Марокко трябва да отчита интересите на местното население. След три години е, е, прилагане на това споразумение, какво е положението? Няма съмнение, че европейски съдове рибарстват там. Е, комисията сама признава, заяви, че няколкократно и, и няколко въпроса са поставили пред комисията в тази връзка. Един, мисля, че беше зададен от госпожа Фрида Брифелс през август 2008 тя е, дава ясно, тя, тя пита конкретно как, е, по какъв начин тази спогодба е от полза за местното население в Западна Сахара. Отговора на комисията от 12 септември 2008 е следния на френски. Според, е, тълку... Според тълкуването на е, съвета и секретарията, е, Марокко не се признава за административна единица а, в смисъла на харта на ОНЕ, но то може да управлява ресурса на а, а, е, Западна при условие, че и населението се ползва от а, тези ресурси. Ето защо задължение на Марокко е да предприеме всички необходими мерки, за да се прилага спогодбата а, в а, духа на, на задълженията. А националното право казва по-нататък, колкото до ползите, е, за населението на Западна Сахара. От това мароканската е, политика за рибарство, е, подкрепена от спогодбата за партньорство в рибарството, предполага развитие на този отрасъл с оглед от това да се ползва и местно население. Е, е, сахарските рибари е, са наети от собственици на, на риболовни кораби в тази област, прилагане на спогодбата ще доведе до е, допълнително на нови места и добавена стойност. С други думи, не е ясно е, че непременно европейски кораби е, ловуват там. Е, е, можем ли да кажем, че спогодбата се прилага с е, оглед е, ползването и от полза за местно население? Проблемът ни, за нас е дали разполагаме с достатъчно информация. Дали имаме достатъчно информация, за да смятаме да приемем, че е, спогодбата се изпълнява по начин, който ползва населението на Западна Сахара. Отговора обаче не е утвърдителен. Е, за съжаление, не, не смятам, че имаме достатъчна информация. Комиси, комисията е отговорила това през септември 2008. Смесения комитет се среща веднъж годишно. Последния път е било на 2-3 февруари. Положението, картината остава неясна от наша гледна точка от е, правна гледна точка, зачитане на принципа на международното право и прилагане на спогодбата за рибарство поставя въпрос. Очевидно е, че е, ЕС е, трябва да зачита правилата на международното право и е вярно, че конкретното положението в Западна Сахара действително е сложно. Референдум така и не бе организиран от не, и разбира се ООН трябва да потърсят решение за това. Но дори и да е сложно положението и да е трудно да се оцени доколко ползва населението на Сахара е, споразумението за, за е, рибарството, защото Западно Марокко е част от е, тази територия. За, полисаро, за, за фронта Полисарио обаче това не е така. Междувременно Очертават се според нас три решения на проблема, госпожо председател, от правна гледна точка, разбира се, говоря, а ние политическата сега нещата не засягаме. Три юридически решения виждам. Отчитаме първо незачитане на международни правни задължения. Една възможност първо да се прилага споразумението по начин, по който водите, териториалните води на Западна Сахара се изключват. Това обаче е невъзможно. Комисията няма да подаде е, молби за, рибо, за риболов е, в водите на Западна Сахара. Това дори да беше юридически е, възможно, ще се окаже много трудно и неизпълнимо в економически смисъл заради и практически трудно. Втория, втората възможност е суспендиране на, на спогодбата. Член 53 е, гласи, че е, по инициатива на една от страните е, споразумението може да бъде суспендирано в случай на сериозно неразбиране или спор при прилагане на спогодбата. Това е втората възможност. Третата и може би по-реалистична би била да оставим нещата да следват своя път, е, докато изтече срока на споразумението. И е, тъй като то е сключено за 4 години, започва 28 февруари 2007, ще изтече срока му на 28 февруари 2011. Според член 12 от е, споразумението, и това тук е важно, то може да се продължава, обновява за период от 4 години, освен ако не бъде обявено изрично е, неговото прекратяване е, съгласно член 14, който гласи, че една страна, която иска да прекрати споразумението, трябва да уведоми в писмена форма намер... Е, другата страна намерението си да се оттегли поне 6 месеца преди е, датата на изтичане на договора. Значи, ако е, вашата комисия смята, че има проблем, ако, не, ако си замълчим, не кажете нищо, споразумението автоматично ще се продължи за още 4 години. Но ако искаме да, му, да го прекъснем, е, е, след изсичането на първите 4 години, края на февруари 2011, ще трябва да реагираме писмен вид или преди 25 август тази година, благодаря много, госпожо председател. Ако имате въпроси, разбира се, моля, можете да ги зададете. Благодаря. Eh, Давам думата на Европейската комисия, казва председателката. Благодаря. Благодаря за правното становище на парламента Искам да отбележа няколко неща, без да се впускаме в правна дискусия, за което нямам правомощия. Според правната служба на комисията, това споразумение е съвместимо с международното право. Що се отнася до неговото прилагане в рамката на съвместния комитет, който се проведе на 2-3 февруар, февруари, бяха обсъдени тези въпроси, както и въпросите свързани с последиците на споразумението във връзка с дейностите по рибарство, както и секторната подкрепа. Комисията води непрекъснат диалог с Марокко по този въпрос и осъществява надзор върху прилагането на споразумението не разполагаме с информация, която да показва, че риболовните дейности по споразумението не са от полза за населението на Западна Сахара. Благодаря. Благодаря, господин Фонтана. Господин Ромеева. Благодаря. Всъщност, изключително доволен съм, че най-накрая имаме възможност да проведем този дебат защото дълго чакахме за тези коментари, които да бъдат направени публично. За нещастие обаче трябва да отбележа, че не открихме нищо, което да не ни беше познато. Проблема всъщност, ако съм разбрал правилно, е, че Вярно е, че споразумението може да бъде съвместимо с международното право, както беше отбелязано от комисията, но също така е вярно и, че това не означава, че споразумението се изпълнява добре. Проблемът е, че ако позицията сега е, че не разполагаме с достатъчно информация, която гарантира изпълнението на споразумението да бъде от полза на населението на Западна Сахара, Причината може да бъде, че ние не питаме правилните хора. Ако имаме контакти с властите в Марокко, недопустимо е да се прилага споразумението не в полза на населението на Западна Сахара. Ние получаваме информация от а, лица, които идват от а, райони, които трябва да бъдат облагодетелствани от прилагането на споразумението и становището на тези хора не е положително. Когато гласувахме споразумението през 2006 година тук в парламента, много от нас гласуваха против, защото нямаше достатъчно яснота относно а, приложното поле на споразумението. Сега се потвърждава, че имаме такъв проблем. В смисъл, че може да се окаже правилно да се включат водите на Западна Сахара, ако, настоявам, това е в полза на населението на Западна Сахара. Но също така е вярно, че за да се запазят не включени в споразумението водите на Западна Сахара, Казано беше, че това може да бъде нереалистично, но има такава възможност. И искам да задам въпрос на комисията в тази връзка. Ако нямаме а, подходяща информация, свързана информация, освен в случай, че имаме ясна информация, че прилагането на споразумението е в полза на населението на Западна Сахара, доколкото аз разбирам, споразумението трябва да бъде най-малкото прекратено. Така че, нека да обърнем аргумент. Не е необходимо да чакаме докато получим доказателства. Напротив, трябва да имаме доказателства, за да запазим споразумението в действие. Трябва да имаме доказателство за прилагането на споразумението в полза на населението. Политически, в политически а, е, смисъл и в юридически и хуманитарен не можем да продължим напред. Така сякаш нищо не се е случило. И на последно място, ние самите също имаме полза от а, е, това експлуатиране. Така че а, е, говорим не само за е, отговорности на мароканските власти, но и на властите от Европейския съюз които трябва да гарантират, че експлуатирането на тези води е в ползата на населението в Западна Сахара. Така че имаме две отговорности, от една страна от Европейския съюз и от друга страна на Марокко. Ето защо настоявам. Не виждам в момента друго решение, освен да бъде суспендирано споразумението. Извинете. Няма причина да запазим в сила е, това споразумение при настоящите обстоятелства. Благодаря. Госпожа Лавин има думата. Благодаря. Благодаря на правната служба за ясната презентация. За съжаление, отговора на комисията не беше толкова ясен имаше а, твърде много отрицателни страни. Няма информация относно това дали споразумението е от полза на населението в Западна Сахара. А, Какви доказателства имаме, че всъщност населението на Сахара е облагодетелствано от прилагането на а, това споразумение? Бих искала да знам какви а, доказателства сте изискали. А, радвам се, че на 2 и 3 февруари в Рабат на заседанието на съвместния комитет са били разгледани тези въпроси, но каква информация сте получили от мароканските власти и по какъв начин а, тя ви удовлетворява? Това е един въпрос. Напълно съгласна съм с, с господин Ромева, че трябва да бъдат изслушани и двете страни. И а, когато слушаме, изслушваме лица от Сахара, получаваме една напълно различна гледна, точ, гледна точка. От страна на Европейския парламент ние също имаме своята отговорност и поради тази а, твърде неясна ситуация и а, твърде заобиколни отговори на комисията, парламента би трябвало да създаде а, комисия, която да раз... проучвателна комисия, която да разследва този въпрос. Разполагаме с възможност съгласно член 260 от договора за функционирането на Европейския съюз. Така че ако не получаваме задоволителни отговори от комисията, Европейския парламент има възможност за създаване на а, такава проучвателна комисия. Смятам, че това е препоръчително. И имам още един конкретен въпрос към комисията. Партньорството, а, протокола към а, споразумението предвижда да има координираща дейност от страна на Европейския съюз. Можете ли да ни предоставите а, съответните координати в а, глава 5 в а, споразумението? Благодаря. Благодаря. Госпожа Весла. Так се мике. Благодаря. Ще говоря на шведски. Аз гласувах против споразумението. Аз съм част депутат от партията, която разглеждаше този въпрос в Швеция, в съвета на министрите. Необходимо е да се уверим, че споразумението е структурирано така, че то да бъде от... така, че неговите ползи да бъдат насочени към населението на Сахара. Освен това, нямаше възможност в това споразумение или пък по международното право да се изслушат желанията на населението на Западна Сахара. Поради тези две причини изчетохме, че споразумението противоречи на международното право, както и на желанията на народа на Западна Сахара. Имаше изискване населението на Западна Сахара според международното право. И а, ние всъщност сега не сме достигнали до а, самата същина на този въпрос. По отношение на казаното от комисията, от, наистина впечатляващо това е, че няколко години след началото на дебата, тези а, точки остават противоречиви през цялото време и въпреки това сега комисията твърди, че не разполага с достатъчно информация по тях. Какво е правила комисията толкова години? Аз самата мога да намеря а, тази информация доста бързо. Има а, голям брой представители на населението на Западна Сахара, които твърдят, че не са виждали това споразумение. И моят въпрос е, защо слушаме само представителите на правителството? Защо не изслушаме населението, което а, през цялото време а, е а, жертва а, на злоупотреби от страна на това правителство. Защо не изслушваме отделни лица, физически лица, неправителствени организации? Можете ли да цитирате друг случай, където сме слушали само гледната точка на правителството и на никой друг и не сме изисквали допълнителна информация? Мисля, че това споразумение ни е необходимо, но сме стигнали до тук. В момента сме 2010 година. Това е третата година от прилагането на споразумението. Но все още нищо не показва, че прилагането на споразумението е в полза на населението на района. Не можем да продължаваме така, защото Европейския съюз нарушава международното право. Тук вече не става въпрос за това дали правим нещо за населението на Западна Сахара, а за това, че ние като Европейския съюз, като Европейски съюз не а, спазваме международното право. Не може да казваме, че не разполагаме с достатъчна информация. Трябва да открием какво се случва и трябва да отговорим на стандартите на международното право и да спазваме своите задължения. Европейския съюз трябва да носи отговорност и да се увери, че знае какво се случва, а не да твърди, че му липсва информация. Благодаря. Благодаря, господин Стивенсън. Thanks, President. <coughs> President, I have the greatest... а, а, госпожо председател, аз е, най-дълбоко съчувствам на населението на Западна Сахара. Разбира се, нещата щяха да се решат от само себе си, ако населението на Захата, Захарна Сахара беше автономно и контролираше собствената си територия. За жалост, това не е така. Така че каквото и да е нашето мнение, не нашата комисия ще вземе решение по този въпрос. Подобно беше положението с споразумението с Гвинея. Трябваше баронеса Аштон да дойде и да участва в нашите дебати, защото ние навлезахме в въпроси, които са по същество политически, а не се отнасят толкова до риболова. Защото ако ние поискаме прекратяването на споразумението, тогава мароканците няма да могат да използват. Няма ли те да ловят риба без да има споразумение? Вярно е, че населението на Западна Захара не е получава никакви предимства от това споразумение. Но ако ние се оттеглим от споразумението, сигурен ли сме, че когато мароканците продават уловът си на руснаците, на корейците или на който и да са други, те ще наемат хора от Западна Сахара на своите риболовни кораби дали този улов ще отива в Западна Сахара. Не, не можем да бъдем сигурни. И ако ние започнем като комисия а, по рибарство да се намесваме в политиката, а, фактически а, онези, на които искаме да помогнем, всъщност ще пострадат. Значи, големият въпрос трябва да се реши в по-широката политическа арена. Ние трябва да се придържаме към това на което е посветена нашата комисия. Това е риболова. Имаме споразумение за партньорства. Трябва да се опитаме да запазим а, рибните запаси, да гарантираме, че а, част от улова се използва на място в съответните крайбрежни страни и така нататък. Може да искаме допълнителна информация от комисията, каквито са точно предимствата на населението на Западна Захара във връзка с това споразумение, но да се оттегнем от него, според мен ще бъде грешка. Благодаря, господин Стивенсън. Тук имам списък на желаящите да се изкажат. И мисля, че ако всички се изкажат, това ще ни отнеме цялата сутрин. Господин Ферейра. Моля, опитайте се да бъдете кратки, за да можем да е, свършим в отреденото ни време. Да, ще бъда кратък, госпожа председател. Съгласен съм с това, което колегите казаха. Отговорът, който ни дава комисията, е много ясен. Като имаме предвид е, данните, с които разполагаме, трябва да кажа, че положението е достойно за съжаление. Марокко не спазва споразумението, прието от е, ООН. Всъщност, Марокко прави такво обратното. Е, нарушава международното право. Защото ООН осъжда използването на природните ресурси и всякаква економическа дейност, която не зачита населен... интересите на местното население. Сега информацията, която искаме, не ни се дава, защото комисията казва, че не разполага с нея. Много жалко е, че получаваме такъв отговор и трябва да кажа, че той не е приемлив. Съществуват съмнения в законността на сегашното положение. Очевидно, продължаването на това споразумение по начина по който то е сключено е абсолютно неприемливо. Ние, разбира се, не сме политическа комисия, ние сме комисия по рибарството, но все пак ние носим отговорност, то по-голяма отговорност, която не се възлага с влезлия в сила неодавна Лисабонски договор. Тоест, има и едно политическо измерение на нашата работа, и ако не се казва, че а, не населението на Западна Сахара а, е, използва ресурсите от крайбрежието от тази страна, а, това е един въпрос, който е също така и политически. Аз нямам намерение да разширявам нещата в политическата сфера. Затова ще преключа, като се има предвид сегашното състояние на нещата, не е само необходимо, но и спешно необходимо е позицията на комисията да бъде изяснена и а, ние да получим много по-ясна информация. Струва ми се, че ние предвиждаме посещение в Марокко. Определена е и датата за това посещение. Включително а, и на посещение в Западна Сахара по време на тази, това посещение. Но ако нямаме достатъчно ясна информация, която да ни позволи да оценим нещата, в такъв случай ще трябва да отложим участието, нашето участие в комисията в Западна Сахара. Господин Андрес Бария. Госпожа, поправя се председател също. Госпожо председател, тук ние заседаваме в е, Комисията по рибарство, е, разглеждаме едно споразумение и трябва да правим разлика между суверенитет и юрисдикция. Марокко няма суверенитет е, по отношение на Сахара. това е и политически въпрос и правен. Но тук ние говорим за юрисдикция, т.е. правомощия за управлението на администрирането на, на, една, на едни територии и те са в ръцете на Марокко. Имаме ревизирана версия на спогодбата от 2 февруари е, и е, имаме дейности, които подмагат е, отрасъла. Може би те са много незначими и трябва да се обясни допълнително, но в светлината на спогодбата за рибарството можем да кажем, че нямаме достатъчна информация за това как то се спазва от, от партньорите, но поправки, корекции могат да бъдат направени може да се помисли е, смисъл да се е, осигурява е, информация за комисията, е, защото ако поискаме е, прекъсване, суспендиране, ще трябва да има сериозни основания е, би трябвало да няма проследяемост на политическата ситуация до, от комисията по рибарство. Така че ако вие сте е, се натъкнали на някакви проблеми, които са достатъчно значими, е, и основания за да се суспендира е, спогодбата, да. Но иначе ние говорим за, за е, правна, политически неща, но не и за суверенитет, което е нещо различно. Благодаря. Госпожа Билбао. Благодаря, госпожо. Да, имаме едно споразумение, подписано. Аз бях за това сахарското население е, да получи самоопределение преди да, да дойда тук. Имаме е, споразумение, различни възможности и е, тълкования, но това, което чувам днес, ме кара да попитам, да помоля комисия да бъде по-прозрачна, защото аз като член на тази комисия настоявам да има доклад, съдържащ оценка на съдържанието на тази на това споразумение, откакто то е прието и наистина ви моля и настоявам да има прозрачност. Един пълен доклад бих искала да видя за ползите, които според вас извлича населението на, на, на Марокко и на Сахара в резултат на тази спогодба. Правната служба казва, че трябва да е, излезем с становище до август, защото конвенцията приключва 2011. Аз е, мисля, че ние всички говорим е, тук е, възоснова на спомените ни. Минали неща, няма, няма информация. И ето сега е момента да настояваме за прозрачност от страна на комисията. Защото Лисабонския договор – Е, е, задълженията, задачите, които проистичат от Лисабонския договор за тази комисия се промениха. Сега ние имаме оценка да, е, възможност да оценяваме. И, и независимо от това какво мислим за конфликта в Западна Сахара, този, тази комисия за да може да вземе решение, трябва да има един много прозрачен, много обективен доклад от страна на комисията. Това е моето становище. Защото до август, според е, това, което чуваме от правната служба, има достатъчно време да анализираме и да решим каква, с каква позиция ще излезем по конвенцията, която изтича, чието срок изтича 2011 година. Благодаря. Благодаря сега госпожа, е, мис, господин Милан. Да, съгласен съм с е, казаното от, от госпожа Билбао. Същото щях да кажа и аз. Това споразумение е по същество е търговска спогодба. Ето защо нашия подход като Европейски съюз, ако, а, ние, ако подходът ни се основава само върху търговски съображения, тогава съм съгласен с господин Стивенсън. Но аз не смятам, че спогодби за рибарство могат да, се, да бъдат зависими само от търговски съображения не можем да гледаме на, на, на, на проблема като на пазарен проблем. Е, тогава няма какво да го обсъждаме, ако възприемем такъв подход защото това са отношения, които по същество се основават на пазара. Добре, ние подписваме такива споразумения, защото имаме полза от тях. Аз се връщам от Мавритания току-що с делегацията, с... и имахме наистина страхотен риболов заедно с Мавритания съвместен. Мавритания, както знаете, е, е диктатура, така че е, какви са ползите за местно население, честно казано, никакви. Е, парите отиват в правителството и то ги харчи както прецени. Значи, е, от е, вътрешния министр и е, премиера на Мавритания, разбирам това. Тоест, ние трябва да направим една оценка и да преценим, да решим дали спогодбите за рибарство са чисто търговски и ако са такива, няма какво да ги обсъждаме тук. но аз не мисля, че не зная дали някои ползи има за, за сахарското население. Съгласен съм с госпожа Билбао, че трябва наистина да настояваме за повече информация от комисията и то много бързо, защото комисията трябва да реши дали и го има това население, има ли населението на Западна Сахара или не, дали те са, са, представляват нещо за нас, защото щом като веднъж комисията реши е, че е, такъв фактор има, тогава не можем да продължим да си затваряме очите за, за ползите за тях. Е, тези неща трябва да се обсъдят и в ООН тогава наистина трябва да помолим Бернеса Аштън да дойде и да присъства на коми... заседание на комисията по рибарство. Ние не сме рибари тук, но ние сме интелигентни хора и трябва да действаме за полза, в ползу рода. Аз ще започна от там, откъдето свърши последния изказал се. Ние сме, политически коми... Ние сме политическа комисия, аз съм политик, не съм тук е, е, да представлявам някаква търговска организация, а да вземам политически решения. И аз ги вземам възоснова на социална е, справедливост и устойчивост. Е, и разбира всички участващи би трябвало да се ползват от това е, като европейците по принцип са добри хора, би трябвало обаче да си зададем въпрос какво се крие зад това, тази спогодба по рибарство. И видяхме, че голяма полза за местните няма. Е, мисля, че е, и е, като моята колега Милана, аз също смятам, че е време, че е арогант, израз на арогантност да идваме тук, знаеки каква тема имаме дневния ред и с три изречения да кажем не съм запознат с темата. Дами и господа, очаквам от комисията малко повечко в е, първо това е една точка, която е, се, отдавна се мести и се отлага е, от дневен ред в дневен ред. Не е нищо, което е влезло в дневния ред вчера до днес, така че имали сме достатъчно време. Не получихме информация, затова аз изисквам и то колкото е възможно по-скоро аз лично съм склонна да, да приключим, да, да прекратим това споразумение и ако не получа съответната информация, смятам, че след 28 феврари то не трябва да бъде продължено. Като политик тук се чувствам отговорна за хора, които не могат да, да гласуват, които нямат а, говорител, така да се каже, чието глас не се чува и са в много трудно положение. А, мисля, че А, с моята фракция ще разговоря дали да не е, настояваме за прекратяване на това споразумение, колкото може по-скоро с... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά και εγώ είμαι με την... Госпожа Сенис, всичко зависи от отговорът на комисията. Е, защото това, което сме получили до сега, всъщност не е никакъв отговор. И напълно съм съгласен с е, преждеговорившата. Е, съгласен съм и с колегите, които се изказаха в подкрепа на това становище. Сега, честно казано, направо се съм очуден от това, което ни се казва днес. Питам се дали комисията разполага с доказателства, които биха могли да ни покажат, че има поне някаква полза населението на Западна Сахара от това споразумение. Колкото до всичко останало, напълно споделям мнението на Козбя Родост, ако нямаме на лице тези основни сведения и ако в най-скоро време нямаме е, отговор от комисията, аз също съм за суспендирането на споразумението. Благодаря. И аз искам да кажа а, няколко думи. Днешното а, заседание е открито заседание. Европейската комисия може би може да поиска а, още едно заседание при, открита, а, при закрита врата. Защото тук има представители на различни организации, но възможно е представители на определени институции да не им се иска да изразяват ясно и категорично мнение на едно такова открито заседание. Може би ще се наложи да направим закрито заседание. При закрити врата. Това първо. Второ, въпреки становището на господин Стивенсън, аз също мисля, че тук Става дума за един политически въпрос, а не само за въпрос, който се отнася до рибарството. Тоест, ние трябва тук да вземем решението съвместно с комисии, като примерно комисията по външните работи. Сега колкото до правните въпроси, повдигнати от господин Пасос. Разрешете ми да ви задам един въпрос, а това ще задам един въпрос на комисията. Когато говорим за местно население на Западна Сахара, марок, мароканската страна и ние, Европейския съюз, не разбираме едно и също. Когато говорим за ползата на местното население, трябва да решим какво разбираме под термина местно население. Марокко разбира нещо съвсем различно от нас. Тоест, в правно отношение трябва да дефинираме много ясно да, на, термините, които използваме. Защото ако термините са неясни, оценката става много трудна. Второ, ако решим, че има достатъчна полза за местното население. Какво значи достатъчна? Дали това е приход, който се получава в благодарение на споразумението за риболова или става дума за средства, които подпомагат сътрудничеството в областта на развитието. Как ще преценим какво значи достатъчна полза? Защото спогодбата има две страни. Търговска страна и сътрудничество за развитие. Аз бих искала по-точно да знам какво значат тези термини, за да мога да оценя информацията, която ще ми бъде подадена от комисията и от марокканското правителството. Това второ. А трето, както всички тук знаят, споразумението за риболов има две части търговска част и част за развитие. Тази втората е свързана, зависи от развитието, от споразумението между Европейския съюз и трети страни и така нататък. Определят се цифри, квоти и така нататък. Но частта, която засяга развитието на споразумението, тя се отнася само и единствено до риболова. Значи с средствата, които се получават по тази част на споразумението, не може да построите, например, болница. Тоест, ползата, която местното население извлича от една подобна спогодба, трябва да се запитаме как могат да се използват приходите. Е, както казахме, не може да, позволите, е, да построите, например, болница, защото там трябва от друго перо да се вземат средствата. Парите, които се получават, средства, които се набират по това споразумение, трябва да отидат за развитието на риболова. Но тук става дума за едно население, което не може да има пряка полза от а, е, а, това споразумение поради своето географско разположение. Четвърто, аз току-що се връщам от Марокко и знам, че отпускаме помощ за развитие, което се а, отива за развитието на пристанищата в Западна Сахара, за риболова в Западна Сахара. С, с средствата, които се отпускат по тази помощ, се подпомага развитието на риболова. Но каква е пряката връзка между споразумението и развитието на сектора риболов? А вие като юрист трябва да ни помогнете да разберем тази връзка, да си изясним тези термини, за да може комисията да ни каже ясно за какво точно развитие става дума в Марокко, за какво точно отиват средствата отпуснати от нас. Както а, господин Милана каза, във всички споразумения, които имат търговска част, страните не трябва не трябва да оправдават своите разходи, но тези разходи трябва да се отиват за това, за което са предназначени. Но сега ще дам думата, ще спра до тук, ще дам думата първо на господин Пасос след това на представителят на комисията и след това ще видим а, как трябва да а, организираме едно среща при закрити врата. Благодаря. Не съм очуден от факта, че поставените въпроси са много важни. Това не ме очудва ни най-малко. Ще се опитам да отговоря но не бих могъл да отговоря на всички въпроси, които поставихте, защото не разполагам с необходимите елементи за тези отговори. Първият въпрос е изключително важен, а именно кое е местното население? Но как мога да ви отговоря? Имаме две страни. Единственото нещо, което искам да отбележа като предварителна информация, преди да ви отговоря, е следното – Искам да припомня ситуацията, която въпреки политиките на Марокко или на Европейския съюз във връзка с рибарството и а, Марокко, факт е, че Западна Сахара е а, предмет на международното право. Това не подлежи на, на оспорване. Тя е не само управляваща се територия. В момента се изготвя резолюция в ООН. Настоящия месец в Нью Йорк се проведе среща относно Западна Сахара. На 12 февруари имаше съобщение на ОНЕ от прес-службата на ОНЕ във връзка с провеждащите се дискусии това не е нещо абстрактно, това е съществуващ по-настоящем проблем. Според съобщението в пресата, страните са провели заседание в Нью Йорк, поели са ангажимент да продължат с преговорите възможно най-скоро. Предложенията на двете страни са били представени и обсъдени, а до края на преговорите нито една от страните не е приела предложението на другата. И така има основание за бъдещи преговори според господин Крос, който заявява това в своето изказване. Въпреки това, атмосферата е била на взаимно уважение и яснота Цитирам това, за да иллюстрирам факта, че не вашата комисия е тази, която трябва да намери разрешение на този проблем. Този проблем а, е а, предмет на отговорност на ООН, но местното население не е определено, не е дефинирано. Ако имаме две тълкувания, то ние трябва да вземем а, това предвид. Аз не мога да ви кажа какво е местното население – за съжаление. Що се отнася до ползите, ясно е, че а, това е споразумение с търговска и секторна част. Секторната част е свързана с а, политиката на рибарство в а, тази територия. А според международното право тук говорим за дейности, които трябва да бъдат от полза за местното население. И отново стигаме до тук, че имаме споразумение, което е и секторно, и споразумение за сътрудничество. Съгласен съм, че не можем да говорим за средства, които могат да бъдат за здравни заведения или други. Тук говорим за конкретен сектор, за политиката по рибарство. Факт е, че Марокко е подписваща страна с Европейския съюз и че това споразумение е за територия, която по, във, по смисъла на международното право не съответства на територията на Марокко. Засегнати са. Засегнато е местното население и неговите интереси но тук не съм сигурен, че трябва да говорим само за политиката по рибарство, макар и в споразумението да е за сътрудничество в областта на рибарството. Търговската част също е свързана с вас. Относно въпроса, свързан с това какво трябва да се направи за в бъдеще, бих казал ако ми позволите, някои членове споменаха възможно прекратяване на споразумението. Мисля, че във всеки случай, и това е нещо, което а, ние в правната служба не разполагаме с достатъчна информация, но а съвместния комитет трябва да поеме своите отговорности, ако има проблем. Защото в член 10 на споразумението се споменава, че съвместния комитет в случай на проблем трябва да бъде форума за разрешаване на диспути, на споровете на добра воля. Не съм сигурен дали те изпълняват тази своя роля, но не разполагам с необходимата информация. Извинявам се, ако госпожо председател не съм отговорил най-детайлно, но това е информацията, с която разполагам. Благодаря. Благодаря, казва председателката. И а, сега, господин Фонтана, ще проведем заседание при затворени врати, но сега имате думата. Благодаря, госпожо председател, за да завърша вече казаното от мен. Заявих, че не разполагаме с информация, която да показва, че няма полза за местното население, но имаме информация, която да показва, че има такива ползи. Например, в резултат на риболовните дейности а, има има разтоварване на улова на местните пристанища. Знаем, че Симен са били ангажирани на място. Има частни инвестиции в Дахла, които стимулират економическите дейности. Що се отнася до секторната подкрепа, това е програма с конкретни дейности, по които има споразумение. Знаем, че през последните три години има някои категории от секторната подкрепа, които са напреднали повече и други, които не са били е, изпълнени все още. Категориите, които са напреднали, включват обучението, от е, дискусията, проведена в, рамката на съвместния, в рамките на съвместния комитет, знаем, а, че Центъра за развитие на професионалните умения за рибарство в Дахла е бил облагодетелстван. Знаем, че дейностите по обучение се изпълняват в Дахла. Те са от полза за местното население. В казаното на съвместния комитет. Имаме допълнителна информация, която е посочена в протокола от заседанието. Когато разполагам с тази допълнителна информация, ще се радвам да дойда в парламента и да я споделя с вас, както беше предложено. Благодаря. Благодаря. Господин Фонтана и господин Паша. Ще проведем срещи при закрита врата с комисията, така че да можем да получим повече информация по споразумението с Марокко. Сега смятам да продължим с точка 7 от дневния ред, като това е програмата за документация за улова на червен тон. Докладчик е господин Ромева. Господин Ромева, имате думата. Благодаря. Тема que en realidad podría parecer eh, muy técnico. Този въпрос е технически и всъщност излиза, излежа доста технически, но има и едно значимо е, политическо измерение, е, е, предвид решението на Европейския парламент от преди няколко дни и на комисията днес да препоръча на заседанието в Доха през март е, да защитим е, позицията от Монако за включване на червения тон в приложение едно на видовете е, така че първата част е техническа, това е техническата част, която се отнася до модифициране, е, коригиране на сегашната система за уведомяване, обявяване на е, улова. Това трябва да се адаптира така или иначе към решенията взети в ИКАТ в Ресиф миналата есен. И това по, по принцип сме направили. Преведахме техническите препоръки е, в доклада ни е, което би трябвало да е, попълни информацията, която получаваме не само по отношение на улова, но и за прехвърляне на червен тон по правилата, които са е, прияти в ИКАТА. Е, предлагам ви да прочетете е, резюмето на доклада, за да знаете за какво става дума. Мисля, че е важно да се подчертае голямата стойност на този документ не само по отношение улова на червен тон, но и е, подобряване прозрачността и контрола. По отношение на всичко свързано с този вид е, е, ловуването на тази риба. документът сам по себе си не е важен, но е, той е свързан с рибарството, така иначе. Може би ще има е, дискусии по редица изменения. Важно е да бъдат включени като докладчик е, според мен е, не отдаващите дискусии по червения тон в е, директивата ЦИТЕС е, преразглеждане на този документ е, не знаем през март какво ще излезе, но би трябвало документа да го адаптираме е, в този смисъл, защото в зависимост от решението по СИТЕС ще трябва да направим така, че документа да съответства на СИТЕС. Това са две изменения, които може би имат най-политически, изразен политически характер – е, иначе, колкото до съдържанието не съм особено е, сигурен, искам да се възползвам от присъствието на комисията тук, за да поставя няколко въпроса, свързани с техническите аспекти, техническия характер на е, програмата за документиране на улова. Към комисията първия въпрос. И той се, той се отнася и не знае дали всъщност е, въпросът дали има присъствие от съвета тук, защото въпросът е и към комисията, и към съвета. Е, ако не получим отговор днес, ще предадем въпроса си в писмен вид. След е, работата на станието на работната група по рибарство миналата седмица, е, са изразени редица така съмнения. Френската и италианска делегация по-конкретно е, поставят въпроси, свързани с е, изискванията от страна на европейските власти. Не зная към кого да отправим тези въпроси, но искам да, да си изясня какъв е източника, откъде идва те и защо всъщност Япония ограничава вноса си на европейски червен тон. Защо това представлява проблем? И второ, този въпрос е към комисията, отнася се до риболовните зони. Основните е, зони, където се е, лови е, червен тон, са доста просторни, големи, източни Атлантически океани и Средиземноморието. И според мен би трябвало да въведем много по-ограничени и рестриктивни риболовни зони, за да можем да обхващаме информацията за улова в тях. Тук е, наистина трябва да е, помислим за ролята, която ще играят тези електронни дневници, за да можем по-добре да контролираме е, риболова на този вид това е друг въпрос, но той е свързан с нашата програма за документиране на улова. И последния въпрос към комисията по отношение вчерашното решение на комисията. Получихме известна информация от, чрез медиите и от е, през е, съобщението за печата. Писмена информация за това, за включването на червения тон в е, ЦИТЕС. Ако има нещо такова в писмен вид, моля да ни бъде предоставено. Благодаря. Е, телевизията на Канарските острови помоли да ги пуснем да присъстват. Ако няма възражения, нека влезат. Аз сега ще взема думата, ако някой друг не, не иска да говори. Трябва да кажа, че прочетах доклада с, с голям интерес. Имам няколко забележки. Първо, измененията с връзка с СИТЕС. Има разлика между вашата позиция и позицията на други членове на комисията, включително моята позиция. Мисля, че регионалните риболовни организации – трябва да се занимават с рибните запаси, за които отговарят. И ще не трябва да работят по първият анекс на СИТЕС. Колкото до другите въпроси, може би не съм разбрала съвсем правилно, но ми се струва, че вие тълкувате по доста ограничителен начин споразумението от Ресифи. не е, разбирам напълно някои от вашите възражения. Изглежда, че се опитвате да ограничите приложното поле на това споразумение и ми се иска да ви помоля да ни кажете защо възприемате подобен подход. Не намирам достатъчно информация за това в предлагания документ. Може би в разговор на четири, на четири очи да ми обясните е, становището си. Имаме изменения 16, 17 и 18, с които съм съгласна. Но, например, в 18-то изменение предлагате 8 дни на место 15, както се предлага. Тоест, е, това са неща, просто за които ми е необходимо повече информация, за да знам какви са вашите мотиви. Предлагат се промени в препоръките, някои от тези промени са значителни, други е, сравнително малки. А, може би може да се срещнем на четири очи, тъй като има много неща, с които не съм съгласна и а, е, по които бих искал да получа разяснения. Сега, по отношение на изявлението, което разяснява позицията и с него не съм съгласна, защото става дума е, за интерпретиране на това, което е, ни подава и КАТ. Може би би било добре е, всички да се запознаем с всички становища, за да може всеки да си направи заключение, но това е, може би, само моето лично мнение. Има някои неща, които не са включени в препоръките, но са включени във вашия доклад. Така че бих искала наистина да се срещнем и да можем да обсъдим всички тези въпроси. Прочела съм внимателно доклада, запозналта съм с препоръките. Сега господин Вержи от комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите, зададени от докладчика. Първо, по отношение на опасенията на някои страни членки относно изискванията на Япония. Японците, тъй като Япония е една, един голям носител налагат на своите търговски и риболовни партньори изисквания, които се отнасят до това какво може да се внася на японския пазар. Япония иска да предотврати влизането на нейния пазар редовно на определени продукти, за да може нейните а, а, рибари да работят а, спокойно. Тази позиция, разбира се, създава дисбаланс при разпределението на отговорностите от една страна. А, от една страна от страните, които ловат, от друга страна страните, които купуват и преработват рибните продукти. Комисията е, в всички свои стъпки по отношение на незаконният е, улов се опитва е, да постигне пропорционално разпределене на отговорностите между всички участващи в този процес страни. В предложението, което обсъждаме днес, много важно е страните, под чийто флаг ловат определени кораби, риболовни кораби, да контролират тяхната дейност, да не одобряват тяхната незаконна дейност или да си затварят очите за нея. Тоест всеки да поеме своята отговорност. И във връзка с това абсолютно естествено е страните членки да изразяват опасения във връзка с сегашното положение. Когато става дума за квотите за улов, абсолютно трябва да се вземат предвид тези изисквания. Колкото до е по-точното дефиниране на различните риболовни зони, е, в които се лови червен тон. А, значи има два вида такива зони. За да направим по-ясно разграничение между тези зони, това фактически е задължение на регионалните риболовни организации, които се отговарят за тези зони. Но трябва да се каже, че различните инструменти, прияти от секта, включват изискване за локализирането, изясняването на място, където лови всеки риболовен кораб и информацията, която трябва да дават а, а, риболовците и а, на съответните страни, по чието флаг плават а, риболовните кораби, в, в които ловят в съответната зона. Колкото до третия въпрос, трябва да призная, а, пълното си невежество не, не познавам а, резултатите от срещата, за която става дума. Благодаря, госпожо председател. Е. Господин Ромева. Да. Ще взема предвид поканата на господин Фрага. Ще помислим по тази двустранна среща и е, ще се свърша с него. Относно последния коментар, ако правилно разбирам комисията, по отношение на риболовната дейност е, и решението на генерална дирекция околна среда. Вчера няма писмено становище по а, е, този въпрос. Това ли искаше да каже комисията? Не знам, казва председателката. Доколкото знам, това решение е взето от колегите на комисарите. Не знам дали е, е разпратено становището, но съм сигурна, че комисията ще отговори. Благодаря, госпожа председател. Няма още резултатите, не познавам, няма резултати от, от това заседание. Така че аз не мога в момента да ви дам информация по този въпрос. Bueno, pues ahora mire, ya se me ocurre a mí otra pregunta, eh, con después lo que ha dicho. И друг въпрос ми идва на ум след казаното от вас. Има въпрос, който възниква от доклада на господин Меда 338 транспониране на общностни стандарти към СИТЕС. По този въпрос е, ние действаме по-ограничително, отколкото СИТЕС. Крайбрежния риболов, който се извършва на териториални води, може да се разглежда в зависимост от съответния случай, освен ако няма отказ от това право. Чуди се дали комисията може да предостави такъв отказ. В противен случай се действа по-отделно за всеки вид риби. Ще проуча този въпрос по-задълбочено. Проблемът е, че конвенцията СИТЕС когато беше изготвена, се изготвяше, например, по отношение на вида на слоновете, а не и на рибата тон. Чудя се а, дали в този случай може да се продава а, съответния улов. Господин Вержин, имате ли информация? Можете ли да отговорите по моя въпрос? Или ще трябва да запитам лицата, които работят в областта на околната среда? Госпожо председател, е, точно така. Права сте. Аз не мога да отговоря на този въпрос. Да. Вероятно, очаквах това да бъде а, така, но не се притеснявайте. Ето защо съм против а, този въпрос за СИТЕС защото никой, който се занимава с рибно стопанство, не е наясно. Господин Кадек, може би вие ще ни дадете информация. Е, искам да задам на комисията въпроса, за който аз сега не мога да отговоря. Може би комисията не е пропуснала да отбележи, че парламентът миналата седмица прие документ във връзка с СИТЕС, Става дума за две изменения, които бяха гласувани с голямо мнозинство в парламента. Първото от тези условия се отнася до изменението на регламентът относно СИТЕС в едни точни рамки, без да му се, да се прилагат към него прекалено големи ограничения. Това първо. Мисля, че комисията трябва да отчете това. И второ, а, а, това е, а, са финансовите средства, които ще се отпускат а, за а, риболовците и моряците, които са засегнати от а, а, това решение. А, но може да някой, някому да не харесва, но а, Лисабонския договор е а, ратифициран и мнението на парламента трябва да се взима предвид, защото иначе а, не, няма да върват нещата. Благодаря, господин, госпожо председател. Искам да попитам представителя на комисията. Дали а, те са съобщили на а, ЕКАТ, че е взето решение във връзка с конвенцията за международната търговия с застрашени видове СИТЕС. ИКАТ е международен орган, който регулира риболовът. Те трябва да знаят последиците от едно подобно решение. Не. Знам, че тук има представители на Генерална дирекция развитие, но не те е, са компетентни по този въпрос. Знам, че си те са една доста сложна материя. Господин Върчи, искате ли да отговорите на зададения въпрос? комисията редовно публикува е, съобщения в, в, в връзка с всичко, което се отнася до риболова особено като се има предвид, че комисията контролира, осъществява последващ контрол. Колкото до СИТЕС, конвенцията СИТЕС, ако не се включи, ако, ако това, не, за което става дума, не е включено в съответното приложение към СИТЕС, комисията ще поеме инициатива това да бъде направено трябва да очакваме резултатите от нашата среща. За сега комисията поема своите задължения. Ако, обстоятелствата се променят, ние ще продължим да изпълняваме нашите задължения в новите рамки, които може би ще се очертаят. Да, вие сте от е, главна дирекция Мара и знае какво мислите, но е, не искам да ви осложнявам живота, но все пак комисията и колегиума е, са взели съответното решение, което може да се хареса, може да се харесва, но такова решение има, предложение е направено. Е, предложение, което е, има е, последствия с законодателството. Не знае дали е, по приложение едно ще защитаваме крайбрежни риби или така нататък. Тук просто се е, по всичко личи, че се сменя, променя е, регламента и комисията трябва да поеме последствията от е, своите решения. Така че е, би било е, добре комисията да се яви тук и да ни обясни какво ще правят. Е, за да изпълнят предложението си. Това е извън СИТЕС. Не знае какво ще случи с СИТЕС. Възможно е някои държави членки да са против в общи линии е, можем само да гадаем какво ще стане, но комисията трябва да поеме последствието от това, което прави. Нека да сме наясно с това е, и да сме наясно какво ще стане, ако е, вашето предложение мине. Не знае дали ще бъде одобрено, но трябва, искам да знам какво би станало, ако се одобри. Е, трябва да. Е, тези решения имат сериозни последствия и хората трябва да знаят за тях. Зная, че вие сте от е, главна дирекция Мари, може би главна дирекция околна среда също трябва да участва, но ние трябва да знаем ние трябва да знаем какво става, за да можем да отговорим съответно. Господин Пандрея, Парея. Благодаря, госпожо председател. Е, да, в е, колегиума сега е въпроса и ние чакаме от отговор, чакаме отговор от тях. Но е, начинът по който ИКАТ регламентира, регулира този вид риболов, всъщност какво очаквате от мен, колко скоро и какъв вид отговор очаквате от мен? Колкото до кой, кой би искал в дебата в парламента не мога да кажа, че Кадик тук е победителя. Това беше е, на шега, беше иронична забележка. Парламента казаха, че е, че аз съм загубил, моите, че са отвърли моите предложения за изменения, но е, е, всъщност е, комисията изглежда, че по тази точка казва е, добре, но тук става дума за местно, местен риболов, е, е, от което рибарите получават печалбата. Това беше предложение за изменение е, от колегите и аз имам чувство, че ние отново сме в е, изходна поч, точка. Това просто ме е, притеснява. Логически погледнато, е, комисията е, е, трябва да. Е, първо приложение и край. Е, това трябва да е позицията на комисията. В противен случай. парламента няма да може да реагира, да действа достатъчно. Значи приложение едно, първо след 20 месеца, след това линия 18, е, ресурсите от рибарството, къде отиват. Е, това трябва да се свържи с въпроса с е, сърдините. Значи, добре, парите се вземат от там и се прехвърлят към рибата тон. От сърдините към рибатон. тон Както казах, няма допълнителни средства за спасяване на този е, вид риболов, на този вид е, рибатон. Разбира много добре, че представителите на комисията тук са в затруднено положение, е, могат да. Е, едно съобщение за пресата беше, което е, аз е, прочетах е, преди 12. Е, месеца, е, но с е, приложение две, какво правим? То не спасява местния риболов. И тук е, сме изправени пред проблем. Значи имаме две всъщност сите действащи в две посоки. Реалният проблем в, целия, в цялото това нещо е контрол върху международната търговия вероятно би трябвало днес да да не подобряваме върху това, отношение, това решение на парламента, а да потърсим други стъпки, други начини. Аз трябва да кажа, че аз се чувствам като еколог, е, защитник на околната среда, с резултатите, които имам и тези различни становища тогава трябва да отидем в, е, при СИТЕС и да е, да, независимо от това как гледа на, на е, това комисията. Защото една страна комисията казва нещо, а държавите членки се опитват да защитават и представят националните си позиции. А, аз мисля, че ако ще работим по тази тема тук, признавам че не съм чел текста в големи подробности, но мисля, че трябва да помислим допълнително и да е, видим какво можем да постигнем. Дали е, тук вече аргументите за е, екологичните аргументи надделяват, но така или иначе трябва, имаме задача да представим това. Господин Калагар има думата. Господин Белбао. Да, най-напред искам да отговоря на господин Румева, че във връзка с измененията нямах възможност да ги разгледам подробно, защото трябваше да се погрижа за по-спешни неща, но има известно объркване относно съобщенията в пресата, какво ще се вземе като решение от комисията това, за което искам да призова е а, прозрачност. Уважаема комисия, искаме. А, ваша отговорност е да вземете предвид а, гледната точка на парламента. И а, след като е прието окончателно установище, вие трябва да а, имате а, ясна идея за това а, какви са последиците. Комисията трябва да има ясна идея а, относно улова на червен тон през последните 5 години, какви са последиците от решението за включване на червения тон в анекс 1. Комисията също трябва да има ясна идея за това какво ще прави, за да помогне на секторите, които вече няма да могат да се занимават с улов на червен тон. Моето впечатление е, че всички решения, свързани с намаляване на риболовната дейност, са свободни за всички, освен за сектора. Трябва да помислим и за него. Съществува съответния сектор и трябва да разглеждаме а, нещата по подходящия начин. Какъв е улова на червен тон в Европа? А какви са последиците на решението на Европейската комисия, ако те действително вярват, че червеният тон трябва да бъде включен в приложението на СИТЕС? какви ще бъдат последиците за сектора при тези обстоятелства. И както споменах, призоваваме за прозрачност и за ясни въпроси по всички тези три въпроса. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, господин Галагар. Благодаря, госпожо председател. Дебата тази сутрин е свързан с програмата за документиране на улова на червен тон и решението взето предвид в парламента миналата седмица. По ирония на съдбата, ние не, очак... не участвахме в него. То дойде от Комисията по околна среда. Не искам да си противореча, но мисля, че Комисията по рибно стопанство дори не беше помолена за да изрази своето становище ние от Ирландия нямаме особен интерес към улова на рибата тон, освен това, че ние имаме малка квота за допълнителен улов. Така че, ако имаме улов на червен тон и а, ние в тази комисия имаме силно становище а, по този въпрос. Следващия път, когато разглеждаме въпроса свързан с а, червения тон, а, трябва да имаме предвид а, всичко това. Ние инвестираме много усилия, а, като а, ние трябва да помислим за политиката по освобождаване. Трябва да има изразено становище и да не допускаме такива отрицателни последици. Благодаря. Преди да дам думата отново на господин Ромева, искам да кажа, че това е резултат от предложение за резолюция, прието от Комисията по околна среда за СИТЕС. Последиците са съществени за сектора по рибарство, защото беше включен червения тон, но това е една стандартна резолюция за Комисията по околна среда. Това не е становище, не е доклад, а резолюция за годишната среща по СИТЕС. Аз следя всичко това. И тъй като въпросът е свързан с СИТЕС, ето защо Комисията по околна среда отговаря за това, включително и за включването на червения тон. А, мисля, че трябва да реагираме. Вероятно, трябва да следим по-внимателно работата на другите комисии. Разбира се, ние не можем да попречим на изготвянето на специална резолюция от Комисията по околна среда. Госпож... Господин Румева. Да, нека бъда ясен. Първия път, когато се изказах, споменах, че един от най-противоречивите въпроси е СИТЕС. Нека сме наясно, че доклада за документирането на улова е доклад. в който СИТЕС е само един допълнителен аспект. Има доста място за тълкуване, но технически погледнато, единствените две изменения по СИТЕС са 7,44. А какво казвате, Че а, в а, регламента са необходими допълнителни изменения, така че той да бъде в съответствие с СИТЕС. В този случай не говорим за ключов проблем в доклада, Дебатите, разбира се, а, са много важни, но все пак говорим за документиране на улова и това има а, ясни аспекти по отношение на ИКАТ. Благодаря, господин Румева. И така можем да приключим тази точка. Краен срок за внасяне измененията 5 март. 12 на обяд. На 7-8 април ще се гласува в комисия и през юни ще се гласува в пленарна зала. По точка 9 използване на чужоземни неприсъстващи в района видове в аквакултурите. Извинете, председателката се извинява, че е пропуснала точка от дневния ред. Точка 8. Доклад относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие. Докладчик госпожа Левин. Имате думата. Uh, you, Chair, and... Uh, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Намираме се в една доста странна ситуация. Всъщност аз бях задължена да представя е, становище по собствена инициатива, доклад по собствена инициатива на Комитет за околна среда. Той дори не е написан. Госпожа Лан, докладчицата, дори не е започнала да работи по този доклад е, за собствена инициатива по прилагане на законодателството на Европейския съюз е, за е, опазване на биоразнообразието. Така че се намирам в малко особена ситуация, но така или иначе при тези обстоятелства се опитах да направя всичко възможно и спирам вниманието ви върху биоразнообразието с акцент върху морската среда и рибарството. Тази година е годината на биоразнообразието, обявена от ООН за такава, така че е важно този доклад да излезе от е, комитета, е, Комисията по околна среда прилагането на ЕС е, за пристигане на глобалните цели е, за биоразнообразие не, до тук не успява. Целта да се спре загубата на биоразнообразие от 2010 дори е, не е приближена въпреки някои усилия. Загубата на биоразнообразие е 100 до 1000 пъти и повече от нормалното. 60% от екосистемите деградират през последните 15, 50 50 години и странно е, че близо 19% от биомасата на планетата живее в океаните и изпитва особен натиск там. Законодателството на ЕС има основна цел да запази биоразнообразието чрез своите директиви за птиците, местообитанията, почви и така нататък и водите. Е, сроковете за прилагане на тези директиви значително са е, просрочени, закъснели е, и, например, срока на директивата по местобитаните вече просрочила близо 10 години крайния срок и все още сме далеч от постигането му. По-малко 10% от защитените обекти в Европа са морски и много от тях също, по, много, по отношение на много от тях не са предприяти мерки за опазване. Те се използват е, комерциално е, е, от като от европейската видове акули и други видове риби, които всъщност са сериозно застрашени трябва да отчетем и е, разминаването между е, земното и морско, безземно и морско биоразнообразие, защото морското биоразнообразие не е, е, е обект на същата е, ни защитни мерки, както земното. Сега имаме нови варианти и нови цели, които се появяват в съобщението минало, от миналия месец. Комисията проведе среща на върха по биоразнообразие миналото година в Атина и 8 е, заключения бяха бяха направени. Първо, рибарството фигурира във всички тези, е, особено е, отпечатъка на Европейския съюз е, при е, интегриране на биоразнообразието в други политики. Намаляване натиска върху риба, от рибарството, особено без споменато като ключово действие е, защитата на морското биоразнообразие е важно и за рибарството в бъдеще. Без, е, ако не са в добро здраве, в състояние морските екосистеми, е, рибарската индустрия ще приключи. Този ресурс ще се загуби. Много от морските екосистеми е, тези, които са все още добри, в добро здраве, са по-устойчиви на стрес, е, като например е, изменения в климата или нахлуването на чужди видове. Защитаване, опазване на морските туби и включва и опазване на видовете. Тъй като държавите членки имат особени трудности да прилагат директивите, особено тези за птиците и местообитанията и морската среда, наистина трябва допълнителни усилия. Някои държави докладват, че общата е, политика по рибарство често затруднява и прави дори невъзможно адекватното прилагане на някои мерки, необходими, например, по линия обектите е, Натура 2000 именно е, тук трябва да имаме ограничения за рибарството, за да можем пък да изпълним целите на директивата по местообитанията. Така че това е едно от, е, един от ключовите моменти в моето становище, че общата политика по рибарство не трябва наистина да, затрудня, да затруднява, а да улеснява е, изпълняване задълженията за защита на морските обекти. Е, е, рибарската политика на е, европейски рибар до тук не успява да ограничат улова на млади, на костенурки и други защитени видове, което трябва да е приоритет за рибарс, политиката по рибарство на ЕС. И усилията в тази област трябва да се удвоят. Моето становище е много ограничено, като обем е, само на една страница с заключенията ми. Е, председателството знае за какво става дума. Всякакви подобрения, изменения са добре дошли, защото сигурно е, че могат да бъдат добавени други важни неща към това становище. И в заключение искам да кажа само, че коментара на госпожа Билбао за това, че е, трябва да сме еколози и да действаме като еколози безплатно, така да се каже, е, отговор на нея, природата не ни е дадена безплатно. Е, има екосистемите предоставят някаква, дават някакъв економически смисъл е, на действията на хората и на гражданите. И сега, мисляйки за бъдещето, това са неща, които не могат да се измерят, но някои е, европейски економисти опитват да ги измерят, е, да измерят ползата, услугите, свързани с екосистемите, като например въздух, е, вода, храна, е, разбира се, рибата е част от е, храните, така че тя попада тук е, в е, компетенциите на тази комисия. Бих искала да поздравя господин Арсенис за становището му по изменение в климата, където се обръща внимание на същото важно, същия важен въпрос, че здравите екосистеми в нашите океани е, съдържат голям потенциал и могат до голяма степен да е, абсорбират, адсорбират е, въглеродния двуокис, въглеродния биоксид, което е един от важните въпроси.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 защото европейската политика по отношение на опазването на биологичното разнообразие се проваля. Искахме да спрем загубата на биологично многообразие, загубата на видове, изчезването на видове, но видове продължават да изчезват, както знаем. И затова мисля, че би било уместно да се каже, че подходът към биоразнообразието, за възстановяването на биологичното разнообразие е свързано примерно с информацията, която получаваме по отношение на балансираното използване на крайбрежните зони. Това е нещо, което би могло да се спомене. Мисля, че също е необходимо разработването на план за биоразнообразието в а, морските зони. Трябва да се създаде мрежа от защитени морски зони по отношение на биоразнообразието. Много важен е също така принципът на законност. Тоест, трябва да се вземат предвид всички обстоятелства, всички зони, всяка от зоните има своята важност, но трябва да се вземе предвид тяхната специфика. Необходимо е да се използват службите за защита на биоразнообразието, които съществуват в различни райони. Трябва да се помисли за някаква система на компенсиране на компенсации, които могат да се предложат на зони, които активно работят за защитата на биологичното разнообразие. Разбира се, скъпо би струвало, ако ние сами се заемем с извършването на тази работа. Наред с това, опазването на биологичното разнообразие е свързвано, свързано с измененията в климата. Затова е необходимо да се разработи общностна стратегия за противодействие на разпространяването на чуждоземни неприсъстващи в съответните райони видове. Мисля, че и тук трябва да се помисли за компенсации, които трябва да се осигурят на населението, което те участва в изпълнението на тези мерки по опазването на биологичното разнообразие. Това може би изглежда очевидно, но до сега не е направено. А преди да дам думата на следващия, искам да кажа добре дошли на една група студенти от Германия. Мисля, че те са от Мюнхен. На последния род срещу мен. Добре дошли на заседанието на комисията по рибарство. Може би Мюнхенския район не е точно най- а, е, а, е, заинтересуван от а, е, риболова, но може би вие ще, все пак ще изслушате с внимание и интерес в нашите дебати. Е една, ние сме една малка, но много активна комисия. Иска ли някой друг думата? О, изглежда, че не. В такъв случай ще дам думата на представителят на комисията. Но преди да направя това, ще кажа няколко думи самата аз. Не искам да се ангажирам в дебатът, който се разгърна тук. Мисля, че обаче можем да подчертаем нещо, което е особено важно за опазването на биологичното разнообразие. Това е екосистемният подход към риболова. Мисля, че по този начин ще може да привлечем повече участници в процеса на опазването на биологичното разнообразие. много мултидисциплинарен подход към научните изследвания и така нататък. Това е един начин, още един начин за опазване на биологичното многообразие. И като комисия, специализирана в областта на риболова, мисля, че това трябва да бъде нашия подход. Сега господин Папулес от името на комисията. Обърках и националността, и пола. Извинявайте, казва председателката. А, моят колега, господин Папулес, може би ще допълни това, което аз ще кажа. Приветствам проекто становището на госпожа Ловена. Всички, раз... Ловен, всички разбираме а, колко трудно е да се подготви подобно становище, без да има на разположение проекто доклада на госпожа Деланге. Мислим, че този документ е много навременен, защото съвета в момента обсъжда възможностите за целите за 2020 за био, биоразнообразието, биомногообразието. Така че тези дебати са в, бъдат изпратени моментално в съвета, защото решението си съвета ще вземе на 15 март по този въпрос. Съгласни сме с, с повечето въпроси, повдигнати от госпожа Ловин в проекта становището и това са неща, и на които ние настояваме в нашето съобщение, съобщението на Европейската комисия. По всичко личи, че няма да можем да изпълним собствената си цел, за да намалим загубата на биологично разнообразие в Европейския съюз. Продължават да изчезват видове, продължават да изчезват екосистеми. Е, и загубата възлиза на 50 милиарда годишно. Значи, дори от економическа гледна точка, ако щете, става дума за един много сериозен въпрос – и затова ми се иска да подчертая пред вас, членовете на тази комисия, че има една много важна независима инициатива, която се финансира от Европейската комисия, от германското правителство и от правителството на Великобритания, да се придаде економическа стойност на биологичното разнообразие и екосистемите, за да могат услугите да бъдат поставени в центъра на вниманието на традиционните економически дебати. Наред с това, искам също да спомена във връзка с прилагането на взетите решения, че комисията подчертава, че пълното прилагане на всички хабитати на директивата за птиците и за водите, което има голямо значение в опазването на природната среда, играе ключова роля за постигане на целите, които сами сме си поставили. И ако не бъдат изпълнени а, тези изисквания, няма да може да постигнем нашите цели. Това се разбира и от тази комисия, и от други комисии, но сега ще дам думата на господин Папуляс, който ще говори за защитените морски зони. Добро утро, дами и господа. Аз също искам да приветствам проекта на това становище. Той напълно отговаря на настоящите ни приоритети във връзка с биологичното разнообразие и най-вече създаването на мрежа от, морски зони. Ще се спра най-вече на морските територии по Натура 2000. Комисията е сериозно загрижена относно големите забавяния на държавите членки в създаването на достатъчно морски зони по Натура 2000 в нашите европейски води и най-вече офшорните води, които надхвърлят териториалните. През първите години на изпълнение на директивата за местообитанията и а, птиците, най-вече се съсредоточихме върху сухоземните а, такива. Въпреки това, през последните години комисията счита, че а, сухоземната част от Натура 2000 повече или по-малко е приключена. Ето защо ние полагаме все повече и повече усилия за разширяване на мрежата от а, морски територии. Това е най-високият ни приоритет а, във връзка с Натура 2000 и създаването на мрежата по нея. А, с радост а, мога да заявя, че в момента сме в процеса на завършване на определяне на обектите. Това са географски семинари. Тази година ще сме, покрити, ще сме покрили всички а, морета, а, всички европейски морета. Ще има а, извършени научни оценки, които ще ни предоставят а, добра научна основа за определяне на това, къде все още има пропуски възоснова на предложения, направени до сега от държавите членки. Комисията ще вземе всички необходими мерки, така че да насърчи държавите членки да ускорят а, своите а, мерки по определенето на такива територии. Другия аспект е свързан с управлението на морските територии. Наясно сме с различните предизвикателства, пред които са изправени морските територии. Това е една увеличаваща се тенденция поради различните дейности, които все повече и повече се развиват в нашите води. В частност, рибарството е важен въпрос. Комисията вече представи насоки през 2006 година, където има различни въпроси, свързани с управлението. Нашата идея е да дадем възможност на държавите членки и да ги насърчим да предприемат съответните мерки за рибарството, свързани с защитените морски територии, във връзка с различните добри практики, ограничения, забрани а, и всичко това, което се прилага във връзка с а, морските видове и а, местообитания, които се защитават. Освен това, изготвили сме насоки за улесняване работата на държавите членки, а, когато те разработват мерките за рибарство в контекста на общата политика в областта на рибарството. Да, както казах, имаме за цел да ги улесним в това отношение. Освен това, възнамеряваме в светлината на досегашния опит, в случаите, където има предприяти мерки по рибарството, насоките да бъдат подобрени. Искам и да добавя, че във връзка с други защитени морски територии, които се изискват по директивата за морската стратегия, нашият подход е да координираме възможно най-добре нашите дейности за създаване на, морската мрежа по Натура 2000 и да има координация с други защитени морски територии както и други конвенции, като например конвенцията от Барселона. Ние работим в тясно сътрудничество с тези органи. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожа Лавин има думата. Благодаря. Благодаря за направените коментари. Смятам, че идеята на господин Арсенис за план за планове, които са ни необходими за възстановяване на крайбрежните зони, е едно много добро предложение. Не мисля, че можем да говорим достатъчно за екосистемите. Тук съм съгласна, можем да наблегнем повече на този въпрос. Радвам се да чуя, че комисията, съвета смята, че ние сме на се движим в правилната посока и пожелавам да продължават да работят. Благодаря. Благодаря госпожа, на госпожа Лавин. Краен срок за внасяне на изменения 3 март по обяд, гласуване в комисия на 7-8 април. И така сега продължаваме с точка от дневния ред номер 9 използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове. Докладчика е господин Ферейра. На последното заседание чухме предложението на комисията, за това сега давам думата на докладчика да изложи своето становище и да проведем дебат. Благодаря. Току-що приключихме дискусията за опасване на биоразнообразието. Тази тема е свързана с предходната точка. Всички сме наясно, че чуждоземните видове са една от основните причини за загубата на биоразнообразието в наши дни. Те унищожават местообитанията и Двете основни причини за загуба на биоразнообразие са именно чуждоземните видове и унищожаването на местообитанията по други причини. Това, което предлага комисията е да се измени регламент 1708 черта 90 2007 те ще предефинират а, това, кое, какво представлява затворена верига в аквакултурите. Така че да се предотвратява въвеждането на чуждоземни или неприсъстващи в района видове и да се намалят рисковете в аквакултурата и по този начин да се улесни дейността на всички, които работят в този сектор по начин, който да не ги натоварва неправомерно. Настоящото законодателство, което в момента е в сила, допуска изключване от на изискването за разрешения за затворени за затворени съоръжения за аквакултура в случай, че има надежна информация. Това е проекта Импасе по шестата рамкова програма и в него участваха няколко институции. Като част от този проект има нова дефиниция на правилата приложими към затворените съоръжения за аквакултури и инсталации за осигуряване на биологична сигурност. Изискванията са по-строги, по-подробни и премахват всякакво съмнение или поне имат такава цел, най-вече по отношение на това какво представлява този вид рибовъдно съоръжение. И така, според Европейската комисия и проекта им пасе, дефиницията на затворени съоръжения за аквакултури намалява риска, свързан с чуждоземни или неприсъстващи в района видове до приемливо ниво. Оценката на риска се основава на техническа оценка и в крайна сметка при допустимостта или липсата на а, ниво на риска е а, политическо решение, което ние трябва да вземем. Въпреки това, според това, което казва комисията, проекта им пасе е, е, има за цел намаляване на риска има обаче няколко важни фактора, които тук оказват е, влияние. Самата комисия признава факта, че, например, транспорта и съответствието, спазването на процедурите, които ще покрият целият, цялата търговска верига за съответния продукт, има съответните структурни правила. В допълнение на тях обаче транспорта на тези продукти също се покрива и това не трябва да го забравяме. Ще се радвам да чуя мнението на Европейската комисия по този въпрос. Има един изключително важен въпрос, свързан с надзора на спазването на правилата в рибовъдните стопанства, които в момента са в сила? Как ще се извършват проверките за спазване на правилата? съществува въпроса за редовните проверки, редовен надзор, който да осигурява спазване на правилата. В крайна сметка, целият този въпрос е, има потенциално чувствителен характер. Трябва да вземем предвид е, няколко становища на економически и социален комитет, е, консултация с ЕКОСОК също е задължителна член 42 от Лисабонския договор. Тяхното проекто становище повдига няколко въпроса, които според мен са ам, свързани в голяма степен и за това ще взема предвид ам, наблюденията на Економически и социален комитет, както и становищата на различните експерти и технически лица. Благодаря, господин Верер. Господин Марта. Мата. Независимо от съображенията, свързани с биоразнообразието, едно от е, нещата, които докладчика изтъква, е, че е свързано с това, че ползването на такива инсталации трябва да е, е резултат на съответното разрешително. Значи трябва да имаме дефиниция на този вид е, съоръжение, да се съкрати бюрократичните практики в това отношение е важно. Е, трябва да се прояви съответната гъвкавост, която обаче трябва да бъде да не трябва да не, не не трябва да пренебрегва грижата за е, опазване на околната среда тези е, видове, които са свързани с тези затворени вериги и инсталации, е, свързани с аквакултурата. Значи, ако е, това е свързано с получаване на разрешителни и с е, гаранции за околната среда, според нас подходът е, е верен. Е, във всички случаи трябва да се е, направят изменения, обаче, за да могат да бъдат отразени в пълен е, смисъл тези въпроси. Благодаря Словения. Я... Ундра... Лавин, извинете, Лавин. Е, питах се е, във връзка с е, необходимостта да ограничим разходите за сектора и съкръщаване на бюрократичните е, формалности, какви са реалните разходи в момента за, при отпускане на разрешителни? Колко са значими? и как става? Подаваш база за, за разрешение веднъж годишно или как? Просто се питам веднъж на сезон дали наистина има толкова много бюрокрация, ако става дума само за еднократно е, пропуск или разрешение. Мисля си също и за дефиницията, определене на безопасно е, съоръжение. Тези неща трябва да се дефинират на е, ниво Европейски съюз или държавите членки имат думата при определене на това какво представлява затворена система. Благодаря. Благодаря комисията. Oui, merci, euh, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е, вашата комисия по един чудесен начин резюмира проблемите. Въпросът е да се е, измери цената на една тежка административна система. Е, също така и даването на разрешителни. това е един труден процес, тъй като трябва да има комисия за оценка на риска, преди да се дадат е, подобни разрешителни. Значи от самото начало, преди да обсъждаме този регламент, трябва да помислим а, е, да облегчим а, е, значи, затворените системи да не бъдат носени отговорно, да носят отговорност за изпускане на генетичен и друг биоматериал и да предвидим е, дефиниция за затворените системи, за да можем да избегнем административните е, рискове чрез правилна оценка на, на риска. Мисля, че работата на импас е, по отношение на дефинирането на затворените системи е много точна, добре документирана и тя дава възможност на комисията днес да представи изменения към е, регламента за е, въвеждането на чуждоземни и неприсъстващи в района видове в е, съответните райони на Европейския съюз. Колкото до административните разходи, тук трябва да се отчетат съществуващите административни служби, нещо, което не е лесно да се оцени количествено. Но във всички случаи страните членки смятат, че това е една прекалена тежест и че трябва да се направят спеставания в областите, където очевидно не съществува риск. Ние бихме искали да се свържим с господин Ферера докладчика, за да получим допълнителна полезна информация да му предоставим допълнителна информация, за да може той да допълни доклада си. Благодаря, госпожо председател. Господин Ферейра. Бих искал да благодаря на колегите за тяхните забележки, за тяхния принос. Бих искал да благодаря и на Европейската комисия. Господин Ловин повдигна някои много важни въпроси. Както почетах, въпросът е деликатен. 20% от чуждоземните видове в крайбрежните води се намират там като резултат от а, рибните стопанства. Значи, необходимо е да се дефинира изискване, по-строги по изисквания за затворените а, инсталации за аквакултури, е, така че да няма възможност чуждеземни а, видове да се, бъдат изпускани в, в а, околната среда. Необходимо е, разбира се, да намалим административните и финансови тежести, особено тези, които очевидно не са необходими. Колкото до тези, които са абсолютно необходими, може би ще се наложат изменения. Става дума за наблюдение, внимателно наблюдение на тези инсталации, веднъж ще почнали да работят, а също така и разработване на системата за отпускане на разрешения. Необходимо е да се гарантира, защото тези инсталации отговарят на всички законови изисквания и действат съобразно закона. Още от проектната фаза нататък. може би ще каже нещо, което може би не се отнася пряко до доклада. В, при обсъждането на тези въпроси, особено обсъждането им с специалисти от научно-изследователските институти, които работят в тази област, става ясно, че не, няма, до, няма достатъчно а, средства за научните разработки във връзка с рибните стопанства, където се отглеждат местни видове. Ако имаше подобни научни а, разработки, щяхме да имаме повече възможност да отглеждаме местни видове. Очевидно, рибните стопанства а, а, имат своите предимства и те могат да допренесат за разнообразяване на храните, които се продават на нашия пазар. И чрез тях може да се намали ерозирането на биологическото многообразие, що се отнася до нашето меню. Значи отглеждането в, в такива рибни стопанства на тези видове има своите големи предимства. Този въпрос не се третира пряко от доклада, който обсъждаме в момента, но той е доста пряко свързан с чуждоземните и неприсъстващи в района видове. Необходимо е а, да кажа, че когато обсъждах този въпрос с специалистите, то, а, а, това мнение беше многократно повтарено от специалистите. Според тях, приоритетите в седмата рамкова програма за научни изследвания са такива, че те много трудно получават средства за научни изследвания в тази област. Благодаря, господин Ферейра. Е, Entonces, cuando lo tenga preparado en la próxima reunión, veremos su informe. Damos por terminado el punto. След като получим е, вашия доклад, е, ще посетим него друго заседание. Сега е, стигаме до точка 9, последна от дневния ред тази сутрин, която е информация от Европейската комисия за прилагане на регламент 1967 от 2006 относно техниките за управление и опазване в Средиземно море рибните ресурси в е, Средиземно Това е, е, имаме писмо от е, Коджека, което е адресирано до Комисията Европейския парламент, в която се изразява загриженост по три въпроса. минимални изисквания за размера на мрежите, на дубките на мрежите, авторизираните фондове и още един въпрос. Ако отглежд... погледнем техническите аспекти на регламента, аз лично не споделям поделям и половината от изразените коментари, но тъй като това е становище иззено от Коджека и се отнася до е, цялото Средиземноморие, целия реал, и понеже е отправено до нас и до комисията това писмо, бих искала да е, чуем едно резюме от комисията по въпроса. Какво имат те да кажат? Господин Лампенмайер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата по този регламент, който е много важен за европейската европейското риболов в Средиземно море. Благодарим за интереса, който проявявате към този въпрос. Ние напълно споделяме вашият интерес. може би знаете, че новият комисар, както и своят предшественик, придава много голямо значение на риболова в Средиземно море. Разбира се, Средиземно море, когато се отнася до риболова не е така винаги на преден пласт, тъй като там нямаме количествени квоти, така както имаме друга дено в Средиземно море. Прилагаме един малко по-различен подход. И това ме води направо до регламента. Не беше съвсем правилно този регламент да бъде наричан регламент за технически мерки, но тъй като той е много повече от това. Той на практика е един регламент, който о, може да се счита за първи регламент, който възприема интегриран подход, цялостен подход към проблемите. И то по два, по два глав, главни аспекта. Първо, той предвижда мерки за защитане на местообитанията и видовете. И второ, възприема законодателни мерки относно околната среда, като интегрира екологичните аспекти в политиката. Той също така дефинира подхода към управлението. Този регламент поставя на преден план подход, в който се отрежда първостепенна роля на местните субекти, които участват в рибното стопанство. Предвиждат се също така зони, защитени зони, зони, които ще се определят именно от тези местни субекти. Този регионален подход, ако може сега да се каже, цели да се приспособим към спецификата на отделните части на Земно море. Това е първа стъпка към негово прилагане. Това е един нов подход, за първи път се прилага. Трябва да се каже обаче, че три години след влизането в сила на регламента, неговото приложение не е все още задоволи, достатъчно задоволително на практика. По отношение на управлението, верно е, че всички страни членки са представили планове е, или програми, но тези план-програми за жалост не отговарят на всички критерии. А, научни критерии а, и е, а, критерии по отношение на необходимите мерки. Също се отнася и до очертаването на а, защитените зони. Взети са някои мерки, но положението не е това, което а, ни се иска. През миналата година а, установихме, че а, регламента предвижда изключение, което е, изтича през края на, в края на 2010 година. така че не всеки трябва да изпълни, е задължен да изпълнява тази част от регламента, защото има това преходно изключение за някои от страни. Колкото до квадратните мрежи, вече с квадратни дубки, имаме проект за изпълнение на изискваните регламента, както посочихте, госпожо председател. И ако ми разрешите да добавя нещо накрая, Средиземно море е, има своя особена специфика по отношение на риболова. А, то е на тери, има териториално море, има изключителни економически зони и затова ние прилагаме един двояк подход. От една страна, като спазваме законодателството на Европейския съюз, но също така и за ЕРП, прилагаме вече това, което на два пъти се спомена тук, тъй като се прилагат и изискванията на СЖПМ, които въжат не само за Средиземно море, за цяло Средиземно море, пък и за Черно море. Това не считаме за значителен успех, тъй като много често ни критикуват, тъй като много пъти рибарите, които оперират в Средиземно море, ни казват, че те се конкурират с други, които не са подложени на тези ограничения, на които са подложени на тези, които ловят в Средиземно море. Благодаря. Yo quería, para, porque es que tampoco he entendido muy bien. Аз не разбрах е, съвсем до какво се свежеше предложението. Каза се, че е невъзможно да се съобразим с е, минималното е, разстояние. Не си спомням кой член се визираше. Този регламент е, съдържа е, разпоредби от предишни регламенти с малко изключение. Има е, неща, които са регламентирани от самото начало и напълно сме съгласни с това. Разбира се, има, допуска се възможност да има изключения за жалите членки, стига те да е, представят и да отгледат на съответните критерии. Така че ние трябва да кажем, че е, за да може да се е, лови по-близо или по-далечено от съответната държава, трябва да имаме три плана за управление. Е, говорих с комисията, с докладчика и стигнахме до съвместно предложение, така че не виждам какъв е проблема в момента. Не виждам защо да не променим регламента, ако имаме основание за това, да бъдем гъвкави. И разбира се, ако имаме съдата научна обосновка, можем да проверим, поне можем да променим правилата. Това мога да кажа. Виждам, че е утвърдително. Друг въпрос, свързан с е, е, милиметрите отвори 14 е, мм. Говорим за румбоидни, или квадратни е, дубки на мрежите. С, като говорите за 14 мм, кой, коя форма имате предвид, защото размерът е един и същ. Бихте ли отговорили на този въпрос, защото не разбрах точно какво имахте предвид? Да. Регламентът наистина е много гъвкав, права сте. Държавите членки чрез е, контакт с е, е, рибарските асоциации и така нататък и създавайки е, планове за управление на, на националното рибно стопанство, те могат да, да предвидят изключение за рибарите си, ако имат съответните нужди за това и научна обосновка и ако не, не накърняват по някакъв начин запасите с това. колкото до въпроса ви, ние приехме е, препоръката в е, CGPN, която е в същия душ, е, дух, е, е, членове на комисията е, могат да избират е, между 14 е, е, милиметров квадратен отвор или 15 метров ромбоиден. Благодаря. Ами, Относно размера от 3 мм, това означава ли, че трябва да избираме по-внимателно съоръженията? Това е проблем ли? Да, разбрах. Мисля, че напълно съм наясно вече къде, а, къде се намираме. И така, искам да благодаря на комисията и на всички вас, които все още сте тук. Председателката благодари на преводачите. Закривам заседанието. Ще продължим в 3 следобед. обед. Благодаря.